It's colleagues. Добро утро, колеги. Искам в началото да се извиня за това, че малко закъснях. Мисля, че би трябвало да се отегли от поста си. Поради този си грях разполагате с дневния ред. Всички приемат ли точките в дневния ред? Няма възражения. Искам да приветствам нашите посетители от Долна Саксония. Те са тук по покана на госпожа Гизине Майснер. Разбрах, че в тази група има три млади дами, които може и да станат европейски депутати в бъдеще. Ако решите да поемете по този път, желая ви всичко най-хубаво, а сега ми остава само да ви пожелая приятно утро тук в нашата комисия по транспорт и туризъм резултатите от заседанието на координаторите вчера. Видяхме презентация от генерална дирекция МУВ, свързана с онези въздухоплавателни средства, които не могат да оперират на територията на общността, така наречения черен списък, макар че не ни харесва този термин. Координаторите чуха какво смята комисията по този въпрос. Видяхме и комуникетата номер 10, 11 и 12 по темата комитология. Те се появиха през март. Чухме доклад на господин Грош относно делегацията в Мадейра. Мисля, че тя протече изключително успешно. Искам да благодаря на всички, които работиха за тази делегация. Онези, които участваха, благодаря на господин Грош за това, че ръководеше делегацията от мое име. Следващата точка в дневния ред. можем да започнем с гласуването. Трябваше малко да попроменим нещата, тъй като в тази зала, която прилича на залата на крал Артур. Машината е от другата страна. Нека да направим сега едно пробно гласуване. Хората от долна Саксония ще могат сега да видят как работим. Резултата от гласуването ще видите само пред себе си. Няма да го виждате на големите екрани. Всички ли гласуваха? Мисля, че няма проблем с машините за гласуване. Нека да започнем сега гласуването по същество одобрение на споразумението за разгръщането на инфраструктура за альтернативни горива. Само едно гласуване. Имаме начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Това е доклад на господин Фиданца пропуснах да кажа 28 гласа за, 2 гласа против, 2 въздържали се. Доклада се приема. Тук ли е Карлов? Доклада на Карло е изключително популярен. Следващата точка предложение за директива, наречена одобрение на споразумението относно морското пространствено планиране и интегрираното управление на бреговата инфраструктура. Докладчик е госпожа Майснер. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 гласа за, 4 гласа против, 2 въздържали се. Поздравления за госпожа Майснер. Гизине, искаш ли да кажеш нещо след това гласуване? Без микрофон говори госпожа Майснер. Ja, jetzt habe ich dieses grüne Licht da verwechselt. Ich wollte mich noch... Обърках малко червената и зелената светлина. Искам да благодаря на всички, които работеха по този доклад. Процедурата не беше лека. Нещата протекоха по мети масло, тъй като работихме много добре с докладчиците в Сянка. Искам да благодаря на Берос, на Кит, които помогнаха много по някои от измененията. Искам да кажа, че сега заложихме основите на синия растеж. Мисля, че това е планирането, което ще ни доведе до едно по-добро бъдеще. Така че благодаря на всички. Председателя, благодаря. Следващата точка ще гласуваме споразумението с съвета и комисията относно системата за спешни повиквания и кол. Докладчик е господин Дебакер, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Филип одобри онова, което правите. Гласуването приключи. Е, случват се и чудеса. 23 гласа за, 7 против, 2 въздържали се. Поздравления за господин Дебакер. И сега, преди да преминем нататък, трябва да направим обща снимка за доклада, който подготвяме. Искам да помоля всички да отидат в средата на залата. Ще се снимаме и след това ще продължим нататък. Искам да помоля всички, които ни гледат и слушат, да имат малко търпение. Председателя трябва да си върже вратовръзката.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 Колеги, снимката ще бъде включена в доклада за работата на нашата комисия през последните 5 години. Мисля, че ще може да получите копие. Тази снимка ще бъде неразделна част от доклада за нашата работа. Това е и последната ни снимка. Следващата седмица ще може да получите копие ще може да получите копия и от доклада за работата на нашата комисия за последните 5 години. Аз прочетох доклада, той е положителен. Има една разлика спрямо миналото. Портретите на докладчиците присъстват в големия доклад. Той ще е готов другата седмица, както казах. Следващата точка от дневния ред ограниченията на шума на летищата в Съюза. Това е доклад на господин Йорк Лайхтфрид. Тази сутрин Йорк не може да присъства, така че ще прочета неговата позиция. И така. Там се казва следното. Докладчика приветства позицията на първо четене на съвета, която отразява постигнатото споразумение в рамките на тристранните диалози. На 11 февруари 2014 година Комисията по транспорт прие тази позиция. Докладчика е доволен от резултата от преговорите. Парламента успя да защити много от разпоредбите, свързани с здравето, с смягчаването на въздействието върху здравето на хората. Това са основните цели на регламента. Освен това, комисията се съгласи да промени директивата за околния шум по отношение на директива 49 от 2002 година, 94 по-скоро. Тази директива сега се споменава. Що се отнася до информацията за гражданите, компетентните органи трябва да предоставят на гражданите информация свързана с ограниченията на шума безплатно най-вече на хора, които живеят близо до летищата и на местните власти близо до летищата. Преди да се въведе ограничение за опериране, компетентните органи трябва да информират държавите членки и заинтересованите страни. В рамките на 3 месеца комисията може да преразгледа процеса, ако сметне, че той не е ефикасен, тя би следвало да информира компетентните органи и всички заинтересовани страни преди да въведе рестрикции. Само, че местните власти не са обвързани с решенията на комисията във връзка с ограниченията на шума, като например забраните за нощни полети. По този начин се от отчита искането на парламента за засилена субсидиарност. Тъй като преговорите с съвета са успешни като цяло, докладчика препоръчва текста да бъде подобрен в наст... одобрен по-скоро в настоящия му вид и изменения, които могат да бъдат внесени, би трябвало да се отхвърлят. Ако се внесат такива изменения, това е позицията на господин Лайхтфрид. Кой иска да се изкаже? Госпожа Джаки Фостер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Йорк, който днес отсъства. Той се справи отлично по този доклад. Мисля, че разговорите протекоха в конструктивен дух, в конструктивна атмосфера. Мисля, че стигнахме до правилното заключение. Беше изключително важно да се съобразим с балансирания подход на ИКАО. Има международни споразумения, които трябва да спазим. Всъщност вече го правим в Европа и ще продължим да спазваме тези споразумения. Един от най-важните елементи за нас, за ЕКР и за Великобритания в частност е, е субсидиарността по отношение на здравеопазването. При нас има местни политици, които искаме да участват в разговорите по този регламент. В продължение на много години ние разговаряме с цел подобряване на положението и мисля, че тази индустрия, авиацията е изключително важна за економиката, за веригата на доставките. Съгласна съм, че не трябва да се внасят изменения на този етап. Мисля, че държавите членки могат да работят с нормативната база, която приехме. Ако има някакви проблеми за в бъдеще, могат да се обърнат към нас и да сигнализират. Като цяло мисля, че споразумението е добро и аз искам да благодаря на докладчика. Благодаря. Ева Лихтенбергер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, ако ми позволите. Господин Лайхтфрид работи изключително добре в хода на преговорите. Резултатът е отличен. Знаем, че има различни подходи по отношение на ограничаването на шума около летищата. Важен е и елемента на субсидиарността. В никакъв случай не трябва да забравяме условията на местна почва, защото знаете, че на различните летища посоката на ветровете е различна, различните жилищни райони са на различно разстояние от е, съответното летище, така че субсидирността е изключително важна тук. Прие се Соломоновско решение. Аз съм съгласна. Имам обаче едно затруднение тук, така наречения балансиран подход. Знам, че този термин се използва в международни споразумения, но дори да има прието международно споразумение, то може да бъде критикувано. Термина балансиран подход е изключително проблемен за мен, особено ако той се прехвърли в други области. Например, защитата на, на здравето на хората ще е възможна само когато тя не е твърде скъпа. И това ме притеснява. Не би трябвало този балансиран подход да се приема и в други сектори и сфери. Както вече ви казах, здравеопазването ще се осъществява, ще го има само ако е достатъчно ефтино. А ако не е ефтино, няма да го има. Искам да ви обърна внимание на този проблем. Сега ще се опитам да вляза в ролята на пророк и ще ви кажа, че за бъдеще ще имаме огромни проблеми, ако започнем да ощетяваме хората по отношение на, на тяхното здраве в рамките на различни досиета, свързани с транспорта. Председателя. Малко е трудно да разбера кой иска думата. Госпожа Майснер. Матио, ти беше първи. Е, добре, аз ще се изкажа първа. Когато говорим за шумовите нива около летищата, естествено, че трябва да имаме предвид здравето на хората. Искам обаче да се противопоставя на госпожа Лихтенбергер. Преговорите приключиха и мисля, че трябва да приемем резултата. Когато има балансиран подход, винаги може някой да е недоволен от някой аспект – но ако погледнем текста, мисля, че би следвало да сме доволни, защото тук се отчитат абсолютно всички елементи. Защитата на, на здравето на хората, шумовите нива и така нататък. Така че нека да не създаваме впечатление у хората, че приемаме закон, който ще е в ущърпна на тяхното здраве. Матю Грош. Е, колега Гала. Благодаря. Нашия докладчик в Сянка днес не е сред нас, разбрахме го вече, но от негово име искам да ви предам, че е доволен от резултата. Резултата е важен за нас и като политическа група. Целта беше да стигнем до компромисно решение с Европейската комисия. Постигнахме го. Единственото, за което съжаляваме, е, че не проявихме повече амбиция. Следващия път можем да си извадим полука и да го направим. По въпроса за така наречения балансиран подход бих искал да се солидаризирам с казаното от колегата и да ви дам пример от моя собствен регион. Около 30 милиона евро инвестиция реализирахме в местното летище, нещо, което аз приветствам. От економическа гледна точка това е рентабилно капиталовложение, което освен това предпазва здравето на гражданите. Така че ако бяхме включили този мой пример в нашите аргументи, може би на основание на това можехме да бъдем по-амбициозни. Това е пример, който ясно доказва, че може да се намалят нивата на шумово замърсяване, при това на не кой знае колко висока економически цена. За в бъдеще можем да си служим с такива примери, защото е очевидно, че намаляването на шумовото замърсяване на летищата ще ни занимава все по-често и по-често и с съдействието на нашите съграждани ще можем да постигаме економически рентабилни и здравословно рационални решения. Смятам обаче, че сме постигнали добър резултат и можем да продължим да го прилагаме. Благодаря. Име думата комисията. Благодаря. Наистина бе амбициозно предложението, с което излезе парламента. В, по много точки трябваше да отстъпим по въпросите за делегираните актове, например, там където искахме ние повече да постигнем, да сме повече амбициозни, но не успяхме. Новите правила в този регламент ще хармонизират много части от нашия законодателен процес, особено тези, които в момента са регулирани с действащи в момента директиви. Особено тези, които взимат под внимание съпоставки, направени на научно основание. Освен това се провеждат и допитвания до общественото мнение и изобщо до всички ангажирани в процеса страни, и така смятаме, че настоящите директиви в крайна сметка ще бъдат подобрени, защото позволяват на местното население да взема участие в процес толкова важен като намаляване на шумовото замърсяване, при това на економически рационална цена. Цена, която същевременно взима под внимание здравеопазването. Така или иначе, обаче, решението продължава по принципа на субсидиарността да трябва да се взема на местно равнище. Благодаря ви, господин председател. И така, 3 април 5 часа след обед. Това е крайния срок за представяне на измененията към този доклад. Ще гласуваме на 10 април тук в нашата парламентарна комисия. И така минаваме към следващата точка представяне на проучване на тематичния отдел на тема въздействие на биогоривата върху различните видове транспорт. Ще дам думата на колегата Морали, за да представи временния вариант на това проучване. Благодаря. To... Благодаря. Добро утро на всички. Благодаря за възможността да ви представя временният е, резултат от нашето изследване. Uh, really about... Наистина нашето проучване е всеобхватно и се занимава с биогорива от първо и второ поколение и обхваща всички аспекти, свързани с тези горива, като например опазването на климата, промените в ползването на земята, за това как могат да бъдат използвани в различни сфери на промишлеността и как тяхната економическа рентабилност може да бъде подобрена в бъдеще с оглед на опазването на околната среда. Тъй като няма много време, ще се концентрирам само върху една или две точки, които според мен са най-важните. Същевременно трябва да бъдат съответно и най-прости, за да може посланието да бъде ясно разбрано. На първо място доставките, достав, гаранцията за такива доставки. Това е един от нашите най-важни приоритети. Особено важно е тук да имаме диверсифицирани източници на доставки, за да не разчитаме само на бензин. През 2011 година процентът за такова заместване не бе много висок. Биодизелът, например, бе много търсен тук в Европа. Търсенето даже бе по-високо от предлагането, както е във всяко начало. Затова трябваше да внасяме и също така внасяхме и изходните материали, суровините за производството на този биодизел. 10 трилиона, в крайна сметка, бензин бяха спестени от използването на това альтернативно биогориво. Нещо друго важно за нашата политика е свързано с економическото въздействие върху създаването на работни места на местно равнище в селските региони или в регионите, където се произвеждат такива биогорива. Нещо друго, като не бива да забравяме, разбира се, е точно обратното, а именно субсидиите и данъчните облегчения, които в момента се прилагат и с това се изкривява до известна степен цените на тези биогорива. В нашето проучване е застъпен и този въпрос и Извода, до който стигаме е, че няма кой знае какъв ефект, с други думи на момента може да бъде счита за неутрален, но не бива да забравяме тази опасност, така да се каже, и да продължаваме да я наблюдаваме в бъдеще. Колко струват биогоривата? Това всъщност за момента означава колко струват нашите субсидии, тъй като се субсидира производството на биогорива. През 2011 година това са около 7,8 милиарда евро. Откъде идват тези допълнителни тази допълнителна цена идва от това, че биогоривата за момента се произвеждат по по-скъп начин от добиването на изкопаеми горива. Останалата част от ценообразуването се дължи на административните разходи по обработването на информацията, свързана с производствения процес. С други думи, това е една от, голем, една от големите ни прерогативи, един от приоритетите. Да намерим начин да понижим цената на биогоривата. И сега минавам към въздействието върху селското стопанство. Биодизелът, така наречен, доведе до повишено търсене на растителните масла в Европа. По-голямата част от тях са внасяни за момента палмово масло. Нещо, което несъмнено оказва влияние върху въглеродния отпечатък. Тъй като Основните източници са торфищата в е, отдалечени от нас географски е, региони. Следователно, въглеродният отпечатък е непренебрежим. Освен това, мога да ви кажа, че палмовото масло е една от най-малко застъпените съставки на биогоривата, така че тук можем да направим проучвания, които да ни доведат до схема, водеща до по-малки разходи. Сега искам да ви кажа за зърненият пазар – който тук в Европа е много по-голям от пазара на други видове растителни масла и за това смятаме, че трябва да бъде експлуатиран в по-голяма степен. Цените на зърнените продукти са различни, именно поради това, че етаноловия пазар в Европа не е достатъчно установен и защото етанолът за момента се използва повече, отколкото биодизела. Това какво показва? Показва, че цените и техните колебания в миналото могат да бъдат използвани за проучвания и предвиждания. От 1998 до 2011 година съществуват е, статистики, които може да видите на слайда с различни цветове. Синята линия, например, на графиката показва цената на зърнените култури, които не бяха по никакъв начин свързани с е, цената на суровото гориво. Цените, освен това, от 1998 до 2005 спадаха непрекъснато. Това е годината, в която се появиха, така да се каже, биогоривата и това представлява обратна точка в развитието на графиката, където всъщност корелацията се променя корено. Тъй като биогоривата биват свързани с цената, биват свързани с цената на суровото гориво. След 2005 година, например, може да погледнете, да видите на графиката, че връзката се променя и започва да расте, вместо да спада, както бе до 2005 година. Сега по въпроса за спестяванията, за економиите в газовите емисии. Заради системата, наречена iLook, за парцелирането на земите, можем да говорим за економии, и нашите предвиждания са, че през 2011 година 48 тона въглероден диоксид са били економисани. Ако включим обаче в тази сметка емисиите въглероден диоксид, свързани с земеползването, можем да открием и други начини за постигане на економии. във въглеродния отпечатък на биогоривата. Може да погледнете слайда и да видите, че светло-сините колонки отговарят на етанола – и означават економиите, които са постигнати. Може да видите случаите с цвекло и тръстика и да видите как техните стойности са по-низки от тези на царевицата. сините сега колонки са свързани с, с економиите в емисиите на въглероден диоксид, ако вземем по внимание системата за земеползването. Тоест, тук имаме потенциал, който може да бъде експлуатиран в бъдеще. Споменах ви, че има още потенциал, който можем да използваме. Как точно? чрез използване на вторичните продукти за генериране на топлина и електрическа енергия. Независимо от източника на енергия, винаги има вторични продукти, вторични продукти, които могат да бъдат ползвани като гориво и като генератор на топлинна енергия. Нека да не забравяме и това, че въпросните вторични продукти могат да бъдат използвани и като фураж. Ако не използваме тези вторични продукти по различни начини, всъщност ще се лишим от използване на целият техен потенциал. Емисиите могат да бъдат намалени, ако изнамерим и друг начин за добиване на такива източници на биогорива, а не само от торфищата. Това, както ви казах вече, е друг начин за постигане на економии. Друг начин е покачването на добива и всичко това взето заедно, в крайна сметка ще намали резултата в крайната сума по посока на повече економии. В транспорта знаем, че въглеродният отпечатък представлява голям разход. Освен транспортните разходи, можем да вземем под внимание и други данни за изхвърляне на въглероден диоксид и именно по този начин стигнахме до резултатите в таблицата, която виждате на този слайд. Виждате, че няма достатъчно економии, цената продължава да бъде висока. И така, в втората част на моята презентация ще говоря за биогоривата от второ поколение, които са изключително обещаващи за постигането на економии. Ако обаче биват зачетени и взети под внимание всички екологични и економически фактори. Например, Надяваме се, че за в бъдеще ще можем да използваме биогорива с дървесен происход. Особено ако се използват определени части от дървото. Тъй като много от излишъците на дърводобива за момента не биват използвани, не са използвани за момента в достатъчна степен. Всички резултати и ефекта, който се поражда от това диверсифициране и използване по предназначение на всичко, което можем да включим като източник на биогорива, ще бъде включено в общият процес, като например използването на всичко, което бива останало като излишък като например сено след събирането, което остава по нивите и може да бъде използвано, пренесено от едно място на друго. С други думи, това са все процеси, които съществуват, трябва просто да бъдат рентабилизирани. В общи линии Можем да твърдим, че биогоривата от второ поколение имат голям потенциал за опазване на околната среда. Ако бъдат включени технологични подобрения. и използването на всички допълнителни, вторични или странични елементи от растителни и животински торове тези допълнителни, тези вторични биогорива за момента технологично са скъпи. Следователно целта ни ще бъде да намаляваме разходите по тяхното производство, за да можем да сме рентабилни в цялото това упражнение. Целта, в крайна сметка, може да бъде съпоставима с тази на първичните биогорива, може би до 2015 година. Започваме вече да мислим и за биогорива от, две, от трето поколение, но за момента това е много амбициозно, тъй като тяхното масово търговско приложение все още е далеч. С други думи и в заключение мога да кажа, че горивата от второ поколение са нещото, на което залагаме за момента. И така, това са биогоривата, са една от опциите, с които разполагаме за намаляване на емисиите. Те обаче все още продължават да бъдат скъпо, скъп източник и това всъщност представлява скъп източник за постигане на економии, колкото и противоречиво да звучи това. Тоест, можем да разчитаме за момента на съществуващите механизми за използване на биогорива, вместо да внасяме суровини. Така или иначе, обаче, има нужда, както показват нашите проучвания, направени от Европейската комисия, за необходимостта от използване на биогорива от второ поколение. Така или иначе обаче преходът трябва да бъде ускорен, за да може да бъдат привлечени участници от пазари и така да се създаде конкуренция на него. И в заключение, и економическото приложение на тези поколения, на тези горива от второ поколение – трябва да цели достъп до ефтини суровини и економия от мащаба. Съществуват няколко програми за европейско финансиране. Мога да ви дам няколко примера от общо 300-та програми за финансиране на изследователска дейност по създаване на биогорива. Всички тези програми работят именно в тази посока и целят преход към горива от ново поколение и с по-разнообразно приложение. В тези програми се предвижда употребата на горива, биогорива от второ и трето поколение. Благодаря ви за вниманието и очаквам коментари от е, вашата парламентарна комисия за съдържанието на доклада, за да можем да го приключим. Той се намира още в сурово състояние, именно поради това, че чакаме да получим други идеи. Благодаря. Председателя, сега а, имаме цял списък от желащи да се изкажат. Има ли други? На първо място господин Грош, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря също и за представянето на това проучване. Трябва да отбележа, че наистина трябва да обработим отделните елементи от това проучване и ще ни е необходимо време. Но можем да се върнем на нещо, което обсъждахме миналата седмица. Миналата седмица имахме възможност да разгледаме биогорива от трето поколение, по-конкретно биогорива получени от микроводорасли. Според мен този проект наистина трябва да получи съответното внимание за в бъдеще, тъй като той, този проект излиза вече отвъд първото, първия етап на изследователската дейност и а, води до конкретни резултати. Генерирането на електрическа енергия се покрива от а, използването на водорасли, освобождава се кислород и в крайна сметка се получава напълно естествен продукт продукт, който притежава почти всички характеристики на суровия петрол. Ето защо си мисля, че наистина предвид всички притеснения, свързани с биогоривата, трябва да обърне внимание на този проект, който отговаря на тези притеснения, защото това е напълно естествено явление и не е необходимо много пространство, а самия процес е доста ефикасен. Ето защо бих искал да задам един кратък въпрос. В края на презентацията си споменахте нещо за биогорива от трето поколение. Бих искал да разбера според вас, какви са възможностите да се разработят тези биогорива допълнително, не само в областта на изследователския сектор, но и в други области? Смятам, че наистина важно тази област да бъде разработена и да бъде свързана с предимствата, насочени към морския сектор, да се използва топлината и слънчевата енергия. Имаме много добри альтернативи чрез биотермични продукти и мисля, че трябва да вземем предвид характеристиките на водораслите за производството на биогорива. И наистина трябва да проследим този процес в бъдеще. Председателя, благодаря. Госпожа Майснер, благодаря. Аз също бих искала горещо да благодаря за представянето на проучването. Наистина много интересно изследване. Не можем да се съгласим с резултатите в предварително, но както моят колега и аз искам да се спра на въпроса, свързан с биогоривата от трето поколение. Наистина искаме да намалим въглеродните емисии и парниковите газове не само в транспортния сектор, но във всички сектори. И както вече беше казано, биогоривата не са по дефиниция устойчиви, сами по себе си. Ето защо си мисля, че наистина има известно, известна конкуренция между отглеждането на култури за храна и за енергийни източници. Това е тема, която сме обсъждали. По отношение на водораслите, в миналото от Airbus направиха презентация, че именно това е източника на бъдеще. И очевидно горивата ще бъдат произвеждани от водорасли. Наистина това е един много екологичен източник и по този начин можем да отглеждаме водорасли както на сушата, така и във водата. И няма да се налага да отнемаме повече земя за други култури. Въпросът ми е според вас колко време ще е необходимо този процес да започне да функционира напълно и да се прилага на практика. Откъде получавате информацията за поручването си и какви са резултатите, които могат да бъдат свързани с европейските политики? Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря за представянето. Смятам, че е изключително важно проучване и е от изключителна важност за целия дебат за намаляване на емисиите от въглероден диоксид в транспортния сектор. И в тази връзка има един много шокиращ елемент, а именно ние внасяме голям, голяма част от източниците, а не това е била идеята на тези, които са разработили това решение. Ето защо в тази връзка трябва да отбележим изсичането на тропическите гори. Не искаме използването на нови технологии да водят до разрушаването на тропическите гори. Не искаме наистина да се стига до такъв резултат. Преди няколко години присъствах на едно събитие за биодизел – и представител на Браз, Това е бразилския производител. Имаше представител до мен и той ми заяви следното. Наистина много се затруднявате, когато трябва да из... произвеждате биогориво по този начин. Защо не ни кажете какво количество ви е необходимо и ние ще го произведем за вас? Разбира се, в световен мащаб винаги се сблъскваме с разходи и това е в сърцевината на всички проблеми. Трябва да разработим стратегии, така че да се уверим, че в крайна сметка не произвеждаме нещо за сметка на друго, в случая в ущърп на тропическите гори. И тук въпросът ми е свързан с този внос. Какво може да се направи? тъй като наистина това е много тревожно развитие. Вторият ми коментар е свързан с следното. Ще ми е интересно да разбера какъв е дела на биогоривата от второ поколение към момента, като цяло. Ако 50% се внася и голяма част идва от производството на палмово масло, наистина това ще доведе до сериозни проблеми. Това е поне моето мнение. Също така ще ми бъде интересно във връзка с тези важни елементи, не само пазарните цени, свързани с биогоривата от второ и трето поколение. Вноса на конвенционални горива наистина играе много важна роля по отношение на транспортните маршрути. Това може да продължи за в бъдеще, но трябва да разгледаме проблемите, свързани с пазарните цени, защото в крайна сметка всичко се свежда до тях. Загубата на биомаса в тропическите гори където нямаме етикет с цена, който да, и, която да се наблюдава, това означава, че ще се натъкнем на пазарни проблеми. И така, какъв е дела към днешна дата на биогоривата от второ поколение, които имат по-висока ефективност? И не смятате ли, че тези изчисления не са малко прекалено розови, не са ли прекалено оптимистични, ако мислим за, да речем, 2050 година? Има ли някакво изчисление за външните разходи за този вид производство? Третият въпрос, който представлява интерес за мен, как се раз... прави разграничение по... в географски план? колко се произвежда в Европа, колко се провежда в, на Угър и така нататък. Това са въпроси, които трябва да имаме предвид, когато разглеждаме темата за производство на биогорива. Колко се произвежда в кои области в световен мащаб. Мисля, че това ще бъде интересна информация по отношение на резервните механизми в бъдеще, по които трябва да помислим. Благодаря, господин Билбао. Благодаря, госпожо председател. Господин председател. Много неща чухме, които ни притесняват всички, а именно последиците, кои, до които това може да доведе в селското стопанство. Няма да повтарям чутото, само ще попитам дали сте предвидели след приключването на доклада да проведете и анализ на въздействието, което може да има всяка една от политиките на държавите членки. В края на изводите си, или по-скоро преди изводите, това, което казахте и което смятам, че е изключително важно, е, че са необходими политика и рамка, изключително стабилни и устойчиви, за да могат да бъдат гарантирани биогоривата от второ и дори от трето поколение и тяхното приложение в транспорта. Това е според мен от изключителна важност. Какво въздействие? може да предизвика във всяка една от държавите членки прилагането на различни видове законодателство, прилагани по-отделно от държавите членки. Посочихте колко е необходимо да се изследва, разбира се, от изследванията ще се получат желаните от нас резултати. Казахте, че има програми, програми от сорта NER 300, H220. Как държавите членки работят? Всяка една по-отделно, на европейско равнище ли, как се прилагат и има ли хармонизирани европейски политики, за да може да работим по всички тези точки, които вие повдигнахте, а именно създаването на работни места, селското стопанство, въглеродния отпечатък. Как смятате, че трябва да се справим с това? една от най-големите драми на нашето съвремие е, че колкото и проучвания да правим, ако в крайна сметка всяка една от държавите членки прилага различни политики, поне аз смятам, че ще породим асиметричност. Асиметричност, която в крайна сметка няма да превърне Европейския съюз в референт от световно равнище в областта на биогоривата и предвижданията за тяхното използване. С други думи, накратко, как прилагат или как възприемат за момента държавите членки тази нова директива и как ще се работи за в бъдеще. Благодаря. Господин Берние, благодаря. Наистина много интересна презентация. И нещо, което е непреотвратимо е производство на култура култури и производство на биомаса. И наистина това е изключително скъп процес. Като производител аз самия мога да кажа, че не може да се произведе култура без да трябва да се задели 70 или 80 евро на тон. И така, в тази връзка течните горива наистина са една много сложна област, където може да се намери решение с оглед на устойчивостта, независимо какво се прави. Преди десетина година ние говорихме, че не трябва да се насочваме към течните горива, само ако това е единственото решение, защото наистина това е единствения начин за намиране на устойчиво решение. Няколко неща, които ни представихте, Останах с впечатление, че разходите, най-вече по отношение на биоетанол от пшеница, са много високи. И участвах в е, едно изследване в Обединеното кралство и установяваме, че разходите за економисване на въглерод от а, е, а, е, захарно цвекло и пшеница трябва да бъдат съпоставими, а не толкова раз, раз, раз, различни. И това зависи от методологията, която се използва. Например, с биоетанола и има много високо ниво на протеин във връзка с използването на тази култура за фураж, т.е. има голяма концентрация на протеин и това може да бъде спестено от вноса на соята от Бразилия и тропическите гори. Т.е. трябва да се взема всички тези фактори предвид и по този начин спестяването ще бъде по-високо и по този начин ще се получат наистина много по-добри резултати. Изследването, което правим, разглежда и емисиите от азотен оксид и това е свързано и с проследяването на резултатите в съпоставка с въглеродния диоксид. И колкото по-низко е производството, толкова по-нисък е фактора, свързан с емисиите. И в най-лошия сценарий можем да получим много по-добри резултати в тази връзка, отколкото при азотния оксид. И сега разработваме стратегия за намаляване на въздействието. Трябва да знаем какво е въздействието от емисиите от азотен оксид. Така стратегиите за намаляване на въздействието трябва да бъдат насочени към намаляване на дела на азотния оксид в емисиите и така се намалява въглеродния отпечатък на съответната култура. По този начин решението може да бъде много по-устойчиво. Тоест извършват се много неща, които могат да подобрят резултатите, но това, което не можем да направим е значително да намалим разходите, които са свързани с производството на съответните култури. Тук се, наистина се опитвам да проследя и превода. Може би наистина е много техническа тази дискусия. Господин Собама. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко и надявам се, че ще се изкажа по същество. Надявам се, че в крайна сметка ще гарант... се уверим, че не третираме всички биогорива еднакво неустойчиви. Защото това, което чувам е доста оптимистично, противно на някои от изказванията, които чухме. Например, един от световните лидери в ново поколение биогорива ни посочва, че предвиждат пълно спиране на производството на палмово масло през следващите 10 години, т.е. до 2025 година. Същевременно обаче този производител и някои други компании в световен мащаб използват последните технологии за производство на биогорива от трето поколение и виждаме, че се получават доста обещаващи резултати – ето защо си мисля, че трябва да се фокусираме върху цялостното представяне и намаляване на емисиите от въглероден диоксид и по този начин да получим една устойчива глобална представа за последните технологии, които се използват и които наистина навлизат и ще станат част от нашето ежедневие в следващите 5, 10, максимум 15 години и ще се получи корен коренно различна картина. Това, което е необходимо за разработващите подобни решения е прогнозируемо законодателство и норми, които ще гарантират, че се използват последните технологии, които съществуват. И тук ми се иска да добавя, например, използването на горите – и потребностите в енергийния сектор в Европа, използването на горите в Швеция и в някои други страни, в тази връзка си мисля, че например в страната, която познавам най-добре, изсичаме 70% от общия растеж и така губим 30%. Тоест, Ако продължаваме да губим нещо, което се говори толкова надълго и на широко във връзка с биомасата и подхождаме различно по отношение на различното ползване на горското стопанство, по този начин наистина ще губим все повече. В тази връзка трябва да постъпваме възможно най-екологично, най-рационално и много може да се направи в тази връзка, което е пренебрегвано. Технологиите по отношение на горското стопанство и така нататък. Благодаря. Благодаря, госпожо Морали. Искате ли сега да дадете отговор? Благодаря за този голям брой въпроси. Те показват, че вие проявявате интерес към нашето проучване. Започвам с въпросите, свързани с водораслите. Определено тук има много очаквания. Защо? Защото те не се конкурират по отношение на земеползването, защото има известна ефективност. Според данни, предоставени от някои производители, 45 000 литра на хектар могат да се извличат от водорасли. Има и други положителни страни, тъй като водораслите извличат и протеини и въглехидрати и могат да се произвеждат от тях съответно различни видове горива, така че водораслите вероятно са бъдещето не само на биогоривата, но и в други сектори. Има много научни проекти в тази връзка, някои са в по-напреднал етап. Не можем да кажем със сигурност, че ще има наличност в търговски мащаби на такива горива от водорасли, те могат да се използват така или иначе за решаването на много проблеми. В сферите на технологията, например, може да се отглеждат водорасли на открито, само че там пък може да се наруши е, чистотата на водораслите, тъй като те могат да се нападнат от различни организми. Чрез използването на различни видове реактори, фотоволтаични панели, може да се предотврати нападението от страна на различни микроорганизми. По този начин добива ще бъде още по-висок. Тези фотобиореактори са доста скъпи скъпи. Научната дейност в момента е концентрирана върху това да се отглеждат водорасли, без те да бъдат нападани от различни вредители и това да става на не толкова висока цена. Още нещо по отношение на водораслите. Те могат да се използват в авиацията в други сектори на транспорта. Това го повдигна като въпрос един от депутатите. Е, естествено, не всяко гориво може да се използва в самолетната индустрия. Горивото от водорасли обаче може да се използва в авиацията, така че това е нещо положително. Вече подчертах, че е трудно да кажем кога такова гориво ще може да се пусне на пазара. По отношение на горивата от второ поколение, преди няколко години май бяхме твърде големи оптимисти във връзка с нашите прогнози. И така, вероятно, ще дам и отговор на един от другите въпроси. Дела на горивата от второ поколение е доста малък, по-малък от 1%. Предложението на комисията има за цел да се увеличи този дял, като имаме под цел от 2,5% за сектора на транспорта до 2020 година. Можем да очакваме много по-голям дял, но това ще се случи само ако има стимули за нещо подобно, защото производствените разходи са твърде големи. Химическите технологии дават резултати. Концепцията на биорафинерията е в напреднал стадий. Те могат да се използват и в различни други сектори, само че суровините са много скъпи. Например, етанола от слама. Сламата е много ефтина. Тя е остатъчен продукт. Проблема е, че тя трябва да се събере, да се транспортира до рафинерията, която обикновено е разположена много далеч от полето. И разходите са 60-80 евро на тон. Доста голяма сума. В Бразилия, например, всички рафинерии се строят близо до полето. И там няма транспортни разходи по отношение на транспортирането на тръстиката и на меласата. Ето защо, виждате, разходите по отношение на захарната тръстика са много ниски и това е едно доста развито биогориво. Така или иначе, бразилското правителство субсидира етанола от тръстика. Защото независимо колко е ефективен процес, това гориво струва по-скъпо от бензина. По отношение на дела, значи на горивата от второ поколение, така стоят нещата и така е, ще изглеждат нещата в следващите няколко години. Можем да очакваме малко по-бързо развитие тъй като ако се създадат необходимите економически стимули, от операторите ще се очаква да работят по-бързо. Разходите за ензимите също са високи, а те са необходими, за да се разгради захарта и за да се стигне до етанол. Що се отнася до вноса, през 2012 година внасяхме около 20 до 22% от нашия биодизел и от суровините необходими за етанола. Ние произвеждаме много биодизел от рапица, но внасяме от друга страна много палмово масло с цел замяна на нарапицата. Значи зависим до голяма степен от вноса по отношение на суровините. Второто поколение горива се произвеждат на място от остатъци, така че тук независим от внос. Трябва да се спомене обаче вноса на палети от Северна Америка. Е, става въпрос за, за, за дървени а, е, блокове, които се внасят за, за отопление. Това имам предвид под а, е, палети. Тези дървени блокчета се произвеждат от а, остатъчни вещества в а, лесовътството. В а, югозападната част на САЩ, например, е, голяма част от тези блокчета се произвеждат от а, е, самото стъбло на, на дървото, а не толкова от остатъци. Има баланс общо заето. По отношение на загубата на биомаса и тропическите гори, Европейската политика е пределно ясна в това отношение. Директивата за качеството на горивата и директивата за възобновяемите източници постановяват, че не можем да използваме биогорива, които идват от торфища, от а, гори. Ние съответно имаме необходимото ниво на защита. Проблема обаче не се крие в биогоривата. Проблема се крие в а, непряката промяна в земеползването. Имаме ясно очертани критерии в Европа за устойчивост. Те обаче тук са безсилни, защото става въпрос за промяна на земеползването. Нашата нова политика се опитва да постигне напредък в това отношение. Опитваме се да намалим използването на горива от първо поколение, за да намалим своето въздействие върху промяната в земеползването. Когато предлагахме законодателството през 2008 година, ние взехме предвид този факт. Тоест, действахме целенасочено. По отношение на огърта, има някои проучвания, които са оптимистични. В смисъл такъв, че те наценяват наличната угър. Ако погледнем статистиката на ФАО, която вероятно е най-надежната, трябва да кажем, че според ФАО е, има използване на, на, на угър за пасища. В някои случаи ФАО не счита за угър земя, която се използва за отглеждане на сено. С други думи, голям процент от тази земя, която считаме за угър, всъщност не е угър. И ето защо добива може да бъде различен, да се поставя под въпрос. Така че е, има свръхоптимизъм тук. По отношение на сравнението на разходите, съгласна съм с вас. Великобритания произвежда доста горива от пшеница тя се справя по-добре, само че нашите резултати са свързани с средното производство за Европа. Мисля, че така давам отговор. Просто искам да добавя още нещо, казва другия представител на комисията. Споменахте научната дейност. Знаем, че за бъдеще, за да ускорим развитието на технологиите, за да имаме горива от трето поколение, трябва да подкрепим технологиите. Това в духа на стратегията от 2020 година. Търсим интегрирани решения за всички държави членки. Ето защо опитваме се да създадем планове за интеграция, за разгръщане Търсим възможности за индустриално приложение, за демонстрации. Тръжната процедура за 2020 година ще вземе предвид всички тези аспекти и спецификите на различните държави членки. Председателя, благодаря ви. Вижда се, че сте отдадени на темата. Аз а, е, трябва да ви поздравя. Гизине, трябва да, да продължим нататък по дневния ред. Да, ще бъда съвсем кратка. Имах няколко въпроса. Кой ще надзирава това проучване и какво въздействие ще има то върху европейската политика според вас? Не получих отговор на тези въпроси. Председателя. Мисля, че проучването още не е приключило. То е в един междинен етап. В Европейския съюз има само една тайна и това е тайната свързана с съвета. Когато съвета разгледа това проучване, ще разберем как стоят нещата. Все още не сте приключили, нали така? Представителя на комисията. Все още Изчакваме приноса коментарите на други генерални дирекции в комисията, председателя. Ако нещо си научила днес Гизине, е, това е, че понякога на полета, на които се отглежда сено, е, се, те се определят е, като угър. Това научихме днес. Искам да благодаря на гостите от комисията за тази презентация. Ние трябва да продължим нататък. Сигурен съм, че ще представите вашето проучване, когато то бъде завършено. Благодаря ви. И сега стигаме до системата за управление на железопътния транспорт в Европа. Знаете, че поискахме да получим доклад в тази връзка. Господин Винк, нашия координатор по темата не може да при... присъства, така че тук е господин Ониди. Той ще ни обясни защо този проект тече толкова бавно. Не искам естествено да изпреварвам онова, което ще ни каже представителя на комисията. Имате думата, господин Ониди. Благодаря, е, господин председател. Уважаеми депутати, искам да се извиня от името на Карел Винг, който не може да присъства. Той обаче може да дойде някой друг път, за да обсъди този въпрос. За нас е привилегия да можем да кажем няколко думи по отношение на тази европейска система за управление на ЖП трафика. Вие в рамките на вашия мандат ни помогнахте изключително много с цел да се развие инструментариума за укрепване на тази система в Европа, с цел тази система да съзрее и така нататък. Вие помогнахте при създаването на европейския координатор, помогнахте за създаването на един мащабен коридор в лицето на тази европейска система. Тук говоря естествено в рамките на трансевропейската транспортна мрежа. Вие дадохте и тласък за снабдяването на различните коридори в Европа с тази система. Работехте и по отношение на коридорите за транспорт на товари. Помогнахте ни да консолидираме и да увеличим финансовата помощ за този инструмент. И на последно място работите заедно с нас, за да може Европейската железопътна агенция да получи повече правомощия с цел по-бързото разгръщане на тази европейска система в Европа. Тази система или ERTMS е изключително важна за да се осъществи единното европейско железопътно пространство. Тя е в крайна сметка свързана с оперативната съвместимост. Тя е най-важният елемент от постигането на тази оперативна съвместимост и основният елемент с цел засилване на безопасността по железопътната мрежа в Европа. Нашия доклад е положителен по своя характер. Мисля, че най-положителното в него е, че стигнахме до момент, в който няма връщане назад, що се отнася до разгръщането на системата. Въпреки всичко, обаче, и тук работим в тясна връзка с вас, имаме проблеми с раздробеното, фрагментарното разполагане на системата. По много от ключовите маршрути има сериозно забавяне. Ако говорим за положителните черти, трябва да кажем, че ERTMS вече не само европейски стандарт, но и световен стандарт за оперативна съвместимост и безопасност. В Европейския съюз към днешна дата 20 държави членки използват активно тази система за управление на ЖП трафика. Извън Европейския съюз 36 държави във всички краища на планетата в момента се опитват да разгърнат тази система. Мисля, че това идва да ни напомни доколко все още имаме индустриална мощ в Европа, тъй като това са европейски компании, които работят в световен мащаб. Какви мерки предприехме, за да се справим с тази раздробеност, за която говорих? Основното тук е да се възползваме от е, новия мандат, който вие дадохте на Карел Винк, на координатора – Неговата задача е да работи за оптимизирането на разполагането на тази мрежа. Той трябва да се справи с проблемните места. Трябва да работи така, че там, където се разполага системата, това да става безпроблемно и това да се случва и в търговските коридори. На следващо място по отношение на условията имаме нови механизми за финансиране. Вие пледирахте за разгръщането на тези инструменти и работихте така, щото да има финансиране по фонда за регионално развитие и по други фондове. Всеки път, когато се осигурява финансова подкрепа, това се прави с цел техническите спецификации да се оптимизират и с цел да се осигури по-добро оборудване по цялата мрежа. Въпреки всичко трябва да постигнем още по-голям напредък по отношение на техническите спецификации. Мисля, че доклада ясно показва, че има раздробеност по отношение на географското разположение, и по отношение на техническите спецификации. В крайна сметка не трябва да, да губим основната полза от очи, именно оперативната съвместимост, тъй като сега на различни места в Европа има много различни технически решения. Ето защо ние искаме до юни тази година да имаме единен технически стандарт за цяла Европа. Националните органи и националните органи по безопасност трябва да разберат, че системата трябва да бъде единна по своя характер. И вече на един по-късен етап могат да се предвидят допълнителни технически аспекти, стига естествено те да отговарят на принципа на оперативната съвместимост. И накрая, с оглед на, на разгръщането на системата, ние трябва да отговорим и на въпроса за това доколко е финансово издържан този проект. Има няколко е, схеми за финансиране в европейски план. От економическа гледна точка си заслужава да се разгърне тази система. Ние се опитваме да решим е, всички проблеми по мрежата. Ако не се лъжа, Карел Винг вече ви е казвал, че ако намерим решение на проблемите, в пресечните точки в рамките на трансевропейските мрежи ще увеличим трафика с 80%. Така че мисля, че в тези 10 до 15 пресечни точки в железопътната мрежа на Европа трябва да решим проблемите. Освен това, опитваме се да използваме и иновативни финансови инструменти, нещо, което вие споменавате в рамките на механизма за свързване на Европа. Тук работим за оборудване на, на влаковете, опитваме се да създадем възможност за получаване на нови източници на финансиране с цел да се оборудва подвижния състав. На следващо място работим така че управляващите инфраструктурата да могат е, да осигуряват стимули с цел някои технически характеристики е, на мрежата и накрая опитваме се да улесним разполагането на, на, на тази мрежа в различни точки на Европа. Знаете, че това разполагане зависи от а, различни специалисти, които трябва да помагат на място. Иначе няма да има ефективност. Благодаря. Председателя говори без микрофон. За съжаление. Вероятно изброява у нези, които искат да се изкажат. Госпожа Лихтенбергер е координатор, госпожа Цикал. Искам да помоля всички да бъдат максимално кратки. Знам, че искате да засипете господин Рониди с въпроси, но ви моля да сте конструктивни. Господин Грош. Много благодаря, господин председател. Благодаря за получената информация. Тук в нашата парламентарна комисия, изобщо в парламента като цяло, винаги сме били поддръжници на тази инициатива. Имам обаче и причини за безпокойство. И с оглед на тези причини за безпокойство искам да задам следните въпроси. Преди години се проведе съвместна среща, на която аз присъствах на френските и немските железници и там определено ни помолиха, ако обичаме да не сменяме системата за управление на ЖП пътищата в Европа всяка година. Вече постигнали ли сме го или пак всяка година ще въвеждаме нови мерки? Има ли нещо предвидено за 2015 година, с други думи искам да попитам, различно от това, което правим през 2014 година? Сега, следващия ми въпрос е за меморандума за разбирателство, подписане Има някои висящи елементи, които ще бъдат е, включени в крайния вариант. На общностно равнище се справяме по-добре, отколкото на национално, според мен. Как са застъпени мерките за безопасност? Това е конкретният ми въпрос. И следващия ми въпрос е свързан с коридорите Г 2, 3 и 4. Не съм прочел, трябва да си призная доклада. Може би там ще намеря отговор на е въпросите си. Благодаря. <laughs> Госпожа Майснер. Няма да съм много технологична в въпросите си, просто ще ви разкажа за специфичните проблеми, които имаме в Бавария. Вие самата всъщност, колега, сте в течение. Госпожо Лихтенберг, може би вие ще знаете по-добре. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. И аз искам да подкрепя казаното от колегата Грош. Това е най-важният за нас въпрос. От отдавна работим по него, от отдавна казваме, че трябва да положим усилия, за да може различните версии, ЖП версии, да бъдат съвместими едни с други. И така, цялата система ще бъде резултатна и успешна, без прекомерни усилия. Проектът 3.3 още не е въведен в практиката и вече въвеждаме в практиката или поне говорим за такова на системата 3.4. Това е объркващо, меко казано. Как можем да разрешим този въпрос? Сега по въпроса за съвместното финансиране на подвижния състав. Бележи ли напредък? Или не? И пак взимам повод от казаното от колегата Грош. къде се коренят най-големите затруднения за прилагането на тази европейска система за управление на е, ЖП линиите. В Австрия имаме такъв един проблем. Най-старите отрязъци от ЖП линиите са всъщност съвсем страни от е, съвременните системи на управление. И в резултат на това, в някои селища, шумовото замърсяване достига неприемливи равнища. Знам, че работим по този въпрос, но знам и, че инвестициите на държавни пари не се правят много разумно. Инвестира се с лека ръка в нещо, което след това не бива използвано, кой знае колко ефикасно. Поред причини, причини, защото няма необходимите локомотиви, които да могат да приложат или да се придвижват според новите изисквания. Защо така? Защо искаме, събираме данъци, правим публични инвестиции, след това трябва да се оправдаваме пред съгражданите си за това, че не сме се умели да се справим с крайната цел, която бе още от самото начало модернизиране и намаряване на шумовото замърсяване. Това е нещо, което може да се предвижи още от самото начало, защото е очевидно в някои случаи, че частните контрагенти нямат желание да направят инвестиции на свой ред в локомотиви. Госпожа Билбао. Много благодаря, господин председател. Благодаря най-напред за получените обяснения. Очевидно, това не е единственият дебат, който водим. Искам само да припомня, че наскоро приехме доклада за взаимната оперативност, т.е. техническата част от ЖП транспортния пакет. Работим, стремим се да постигнем споразумения. Целта ни бе да направим така, защото Европейската ЖП е агенция да носи крайната отговорност, а пък националните ЖП е агенции да бъдат само консултирани. Очевидно обаче, или поне така изглежда, че от съвета не ни подкрепят много в това ни становище положителните точки, които ни показаха, особено ни насочиха към следната идея, към следният извод, че за съжаление всички национални агенции си развяват байрака, грубо казано. И ако не въведем ред, за което в крайна сметка ни е необходима подкрепата на съвета, ако нямаме тази подкрепа на съвета. Смятате ли вие тук, че в Европейския парламент можем да се справим само с подкрепата на комисията, колкото и е добронамерена да е тя? Благодаря. Благодаря. Бих искала да получа отговор от вас за тази, на този въпрос. И сега нещо друго, свързано с цифрата, която посочихте за 36-те държави, които следват нашия пример. Искам да попитам обаче, кой пример точно следват? Защото поне аз, доколкото знам, няма европейски пример. Аз, например, съм от страната на баските, но в испанската държава като цяло има много ЖП отсечки, които най-вероятно ще се окажат несъвместими с европейската система. Това ще породи разходи или ще покачи съществуващите. Какво правим, значи, в такива случаи? Какъв европейски пример изнасяме за световно потребление? Това е едно. Друго сега. Колко пари струва това развяване на байрака от всяка национална ЖП агенция. Вие смятате, че европейският координатор ще може да бъде арбитър. Но смятате ли наистина, че ще постигне тази си цел на арбитър, ако държавите членки не, си, не му сътрудничат? Това е според мен главният въпрос. Техническите решения съществуват, могат да се намерят, но политическата воля е по-трудна. Има ли значи политическа воля, която да направи така, защото в крайна сметка Европейската ЖП агенция да се определи като главен регулатор и главен координатор. И ако няма такава политическа воля, питам ви аз, смятате ли, че има смисъл от всички тези предложения, които току-що ни изложихте. Колкото и песимистично може би да ви звуча в момента, заявявам, че ще подкрепя доклада, защото смятам, че това е рецептата. Да излезем пред целия останал свят с един единен европейски пример, един единен европейски модел. И тук пак повтарям, политическата воля продължава да бъде минималистична продължават всички да искат да запазят малката си национална, регионална или е, селска даже територия. Благодаря. Господин Бениан, благодаря. Казахте, че в някои региони няма много економическа рентабилност. Имате ли точно представа за какво количество трафик, за какъв за какво количество движения говорим, които окачествяваме съответно като нерентабилни и какъв трябва да бъде трафика, за да бъде той економически рентабилен. Имате ли съответно стратегии за поправяне на положението в някои определени маршрути и отсечки, където това е най-подчертано. Благодаря. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Много благодаря. Въпрос към комисията. Знам, че предварит приетото вече законодателство по повод на ЖП пакета, и говоря за предходното, не за най-последното, Та, там са предвидени улеснения за достъпа до ЖП структурата, ако тази ЖП структура отговаря на изискванията на европейската ЖП система. Имате ли представа за инвестициите, които са вложени в това упражнение до момента? Друг въпрос как се улеснява достъпа до тази структура на тези влакове, които нямат необходимите технически характеристики като, например, спирачна система, аварийна спирачна система в случаите, например, на превишена скорост. Да си припомним влаковата злополука в Испания през юли месец миналата година. Това тази злополука можеше да бъде избегната, ако влакът е имал тази спирачна аварийна система. За това говоря, за това всъщност става дума и моля да ми кажете, имате ли информация за различните държави членки. Благодаря. Благодаря. Нещо сега което е свързано с техническото съдържание на четвъртият ЖП пакет. А именно, дали комисията ще се умее да внуши на италианското председателство, че е необходимо да се работи повече по единната система няма значение за кое нейно издание става въпрос, дали издание 3.3, дали 3.4. И тук имам аз конкретен въпрос, свързан с техническите спецификации, които се ползват за изпитванията. Версията 3.3 ще мине на преглед през юни месец. И това означава, че версията ще премине през юни месец, през крайната, крайният си тест. Междувременно вече работим по следващото издание 3.4. С друга думи, едва ли ще имаме няколко месечен дори период на стабилност, в който ще можем да използваме една система, без да започнем да се подготвяме за прилагането на следващата или поне да я изпитваме. И нещо, което искам да подчертая вече казано от госпожа Билбао. Тя е абсолютно права, когато е, казва, че техниката не е панацея. Панацеята ще дойде от политическото измерение. И за това нека да се запитаме защо позволяваме на държавите членки да адаптират или да се отклоняват от изискванията, колкото си поискат. Имаме европейска система или нямаме европейска система. За това става дума. Ако имаме, Тоест, ако нямаме, много хубаво. Нека да се се върнем към началната национална позиция. Но ако решаваме да имаме такава, нека да спазваме правилата на играта, а не всеки да си прилага правилата така както сметне за необходимо, така че и аз искам да получа отговор на въпроса зададен от госпожа Билбао. Сега, по въпроса за интерфейсите като например примерът с аварийната спирачна система. Защо това не е включено в техническите спецификации на системата? Това е меко казано на Лудничево. Нямам аз обяснение за него. И защо различните производители на различни бордни устройства се различават по начина си на прелагане на техническите указания от друг производител на същия вид подвижен състав. Technical. Благодаря ви. Наистина много добре очертахте двата аспекта техническите и економическите и извеждането от експлоатация на подвижния състав. От гледна точка на техническите аспекти много добре описахте сложността на тези елементи. Според мен и Патрицио, който ежедневно работи с агенцията по този въпрос, Основният ни приоритет е сега да консолидираме техническите спецификации. Защото си мисля, че ако продължим да работим в една схема, при която всеки няколко месеца се изискват нови спецификации или нови спецификации се прилагат на практика, няма да стигнем до никъде. И така, средносрочният отговор е това, което е предложено в четвъртия пакет. Това, което обаче не беше подкрепено на ниво съвет и в тази връзка очакваме предстоящите преговори между съзаконодателите, за да се разгледа този въпрос, Наистина агенцията трябва не само да отговаря за сертифицирането на подвижния състав, но също така и поне за сертифицирането на европейските системи, наземните системи. Ето защо компетентността, която предвиждаме на агенцията като орган отговорен за приложението на тази европейска система е изключително важно. Разчитаме на вашата подкрепа защото това е изключително важен елемент, ако искаме цялата тази система да сработи на практика. Имайки предвид това, опитваме се да направим прогноза до доколкото е възможно, това правомощие на агенцията и тя да бъде много по-стрикна в сравнение с миналото за подготовка на основата за последно гласуване на комисията през юни, като се определят европейските спецификации на базата на 3.3 точка по въпроса. Това не означава обаче, че няма да дадем възможност за допълнителни подобрения в системата. Именно поради тази причина в момента се говори за 3.3, 3.4, 3.5. В този момент трябва да насърчим сектора да търси решения, които ще подобрят цялостната система. И тук това е основната разлика. Само ако има абсолютни ни гаранции, че ще има оперативна съвместимост и всички нови характеристики могат да се използват с 3.3, което ще бъде референтната база. И наистина това е основният елемент, който се опитваме да получим. В тази връзка обаче трябва да дисциплинираме сектора. Тук обаче трябва да се направи една много важна промяна. Чухме а, някои проблеми с съответното оборудване в части от мрежата, за да се защити сектора. Но тук сектора осъзнава, че в момента е много опасно да се действа на европейско ниво, защото а, няма как тези решения да останат отворени. В подготовката на инициативата а, преминаване към железопътен транспорт се настоява за съблюдаване на аспекта за оперативна съвместимост. И на във връзка с 3.3 виждаме тези елементи. Трябва дисциплина за сектора и операторите, разбира се. Другият полюс, където трябва да насочим работата, е, са националните органи за безопасност. И тук се изправяме пред органи, пред служби, които са поели своите отговорности не, не разполагаме с четвъртия пакет и това, което можем да направим с помощта на координатора, с Европейската агенция по ЖП транспорт, да ги убедим каква е стоеността да се утвърдят европейските спецификации и те да бъдат съблюдавани веднъж за винаги и също така да се помисли за допълнително подобряване за в бъдеще, и така че това да бъде съвместимо с решението, което предлагаме. Тук наистина сме доста оптимистично настроени, че с това ще се работи. Защо? Защото в крайна сметка инвестициите, които се правят в различни части в Европа нямат смисъл, ако продължим да работим на парче в отделните системи. Други технически аспекти, които чухме, са въпросите свързани с комуникацията. На първо място, наистина разглеждаме много сериозно въпроса за интерференциите в някои части на мрежата поради гъста, гъсто население или пък работата на някои оператори. Наистина има такива интерференции. Това не е технически проблем, за щастие, т.е. това не е проблем, по кой, за който да се тревожим, но просто това е отново въпрос за дисциплиниране на далеко съобщителните оператори. И наистина това е отговаря на а, желанието за максималното правомощие, което трябва да получат. Точка по въпроса. И така колегите, които отговарят за управление на спектъра, а също така и регулаторните органи в сектора на леко съобщенията, трябва да се занимаят с този въпрос. Трябва да се разгледа и естествената еволюция на системата предвид на новите системи от трето-четвърто поколение – Нека обаче да не разглеждаме този въпрос сега, защото това ще бъде повтор... отново едно извинение да отложим темата. На първо място трябва да гарантираме, че системата работи навсякъде и на второ място да се предвидят допълнителни подобрения. Необходимото прехвърляне в съответното време към система от трето и четвърто поколение трябва да се направи, но на първо място трябва да имаме система, която е разработена на настоящото ниво на технологиите. Попитахте нещо свързано с техническите дискусии в Германия. В повечето страни виждаме високо ниво на ангажираност. Проблема на Германия е разрешен. Наистина трудна тематика и това беше основното постижение на Карл Винка от миналата година, защото той успя да убеди всички страни, партии в Германия, дори и баварците да приемат тази европейска система. Заедно с приоритетите, които бяха очертани във връзка с коридорите за товарите. Чухме отговори от страна на Великобритания. Наистина много насърчителен подход. И Великобритания обяви вчера, че ще разгърна тази система в цялата страна. И така, остава един основен проблем в сърцевината на Европа, обсъждаме го и се опитваме да ангажираме всички органи, така че да се определят съответните приоритети и поне в краткосрочен план да покрием всички липсващи звена, включително и тези, които очерта госпожа Лихтенбергер в своето изказване. Какви правомощия имаме по отношение на а, държавите членки и управлението на инфраструктурата на национално ниво във връзка с покриването на разходите? Тъй като не разполагаме с четвъртия пакет, единственото правомощие е убеждаването и показването на значението на системата и а, част от интереса за приемането на тази система е да се замени вече устарялата морално инфраструктура и така да се економизира изключително много поради новите системи, които ще се използват в релсовата система за контрол. Също така и ангажимент, като се насочи а, фокуса върху финансовата подкрепа там, където тя е необходима. И на трето място, не разполагам с решението за модулацията, която ще се въведе във връзка с таксите след прилагането на европейската система, но това е внесено вече в новата версия. Оценката на въздействието вече е готова и се надяваме а, окончателната версия да бъде приета още тази година, но много ясно се показва, за управителите на инфраструктурата, че европейската система не генерира само разходи, но и ползи, приходи. Защото колкото по-разгърната е европейската система, толкова повече трафик ще се осъществява. И така данните, мисля, че ясно показват колко добре е очертана картата на Европа, която ще намерите в документа по отношение на липсващите физически звена, по отношение на економическите аспекти. Не разполагам с тези данни днес. Наистина картината е доста сложна и зависи от естеството на трафика и трафика, който ще се генерира след внедряването на системата. Благодаря председателя. Няма да злоупотребявам с позицията си, но все пак, как гледате на възможността за връзката между европейската система и други функции в железопътната система? Струва ми се, че на този етап стандартизирането и документите са готови и комитет, ръководния комитет вече има някакво решение, но нещата някакси не сработват на практика. Особено предвид връзката между основните звена, мисля, че тук наистина това е основен въпрос, който трябва да бъде разгледан. Какво се случва в тази връзка? Благодаря. Наистина това е въпрос, по който се работи. Това е въпрос, който се разглежда много сериозно от страна на агенцията. Но от моя гледна точка наистина трябва да опростим техническите аспекти на европейската система. Защото колкото повече изискваме да се направи, толкова повече се осложнява ситуацията и толкова повече отсрочки ще трябва да се а, получат за внедряването на тези спецификации. Иска ми се нещата да се получат до юни месец и след това агенцията ми се иска да ускори процеса, да използва повече ресурси, за да можем да получим отговор на вашия много логичен въпрос. Наистина европейската система се разглежда в вакуум, а това не трябва да е така. Трябва да имаме интелигентност, за да можем да включим останалите характеристики на системата. Но нека не се разсеиваме от основния елемент, който е общ европейски стандарт. И след това ще разгледаме връзката с всички други характеристики на борда, в влаковете и другите характеристики, свързани с инфраструктурата. Председателя. Доколкото разбирам, стандартизирането вече е договорено и документите за стартизиране са готови. Меморандума за разбирателство вече е подписано е, от страна на ръководния управителния комитет. Тоест, е, тук няма някакво неразбирателство, никой не казва не. Защо? Отново въпросът е защо, какво се случва? Да, господин председател. Наистина стандартизирането вече е одобрено, но ми се иска специ... европейска спецификация, която да съществува. И след това ще разгледаме допълнителните възможности за подобряване на самата система. Техническите стандарти съществуват, но ако ги прилагаме, сега ще отложим европейската спецификация, а не ми се иска именно това да се случва. Председателя госпожа Лихтенбергер. Само един коментар от моя страна. Имахме наистина сериозни проблеми с а, този транзитен маршрут от север на юг и изпълнението на всички спецификации от публичния сектор за подвижния състав, но частния сектор не ги изпълнява. Така че тук ни се иска да се покрият новите отсечки и ми се струва, че няма никакви средства за оказване на натиск. Всички страни заявяват, че искат процеса да се ускори, но това няма смисъл, ако в крайна сметка искаме да преминем към нова система, ако някои частни оператори отказват да я прилагат. Според мен това са елементи, които трябва да се разгледат. Наистина трябва да се концентрираме върху тях, защото в противен случай няма да има никаква мотивация, що се отнася до а, разгръщането на европейската система. Имаме една област, която покрива три съседни страни, трябва да обосновем допълнителни инвестиции от страна на тези страни, ако системата наистина се експлуатира, защото в противен случай няма как да се обосноват. Частните компании отказват да прилагат тази система, просто защото не я искат. Don't have the force не разполагам с този пакет в момента и не мога да завеждам никакви дела срещу тях. Това, което се опитва Карл Винкел да направи е да убеди националните органи да се въведе по-високо ниво на дисциплиниране на частния и публичния сектор и да, се, да не се използва финансиране за тези, които не спазват правилата но нямам този механизъм, нямам това правомощие да завеждам някакви дела срещу тези, които не съблюдават тези правила. Председателя, благодаря. Навлязохме в много технически аспекти, наистина всички сме много отдадени на тази тема и всички сме наистина неудовлетворени, когато виждаме, че нещата започват да буксират вместо да се движат напред в тази връзка. И наистина всички ние сме доста разочаровани от това, но благодаря за представянето на този доклад. Изпратете поздрави на господин Винкел и и, благ... и му благодарим за опитите да наистина да придвижи този въпрос. И имаме група от журналисти от Румъния. Добре дошли и на тази група, въпреки че идвате в края на нашето заседание. Нямаме предложения по точка разни. Следващото заседание, то ще бъде последното на нашата комисия, в рамките на този мандат. Ще бъде четвъртък, 10 април от 9 часа сутринта. Джан 6Q ще бъде залата. Това ще бъде нашето последно заседание и Джан 6Q2, 10 април, 9 часа. Председателя любезно благодари на преводачите, благодаря на всички, с това закривам заседанието.